не постъпят възраждения във връзка с съвместимостта на депутатския мандат и другите задължения на номинираните, ще бъде публикуван. Ако политическа група или най-малкото 40 депутати не внесат възражения, във връзка с актовете, които ще бъдат подписани от мен. Ще ги публикуваме на страницата на Европейския парламент. През тази седмица, заедно с председателя на съвета, ще подпишем 7 акта, списъкът на